да защитим сигурността на нашите данни. Разкритието за масово прехващане на информация от страна на разузнавателните служби включват елемента на изненада. Изненадата е най-важното нещо при шпионирането и разузнавателната дейност. Това е един Предвидим елемент. Очаква се хората да шпионират, да. Ние трябва да сме добре подготвени, но все пак бяхме до известна степен изненадани. И то не само от происхода, но и от мащаба на цялата дейност. Имаме много добра рамка за защита на сигурността в електронното пространство. Имаме добра рамка. Изглежда, че понякога има повече хора, които се занимават с надор и защита, отколкото с действителна работа в Европол. Контролните мерки се намират на няколко нива, включително мониторинг на системите и трафика на данни. Освен това, нашия персонал има много голяма ориентираност към запазване на сигурността в ежедневната си работа. Ние имаме комитет по сигурността. Той представлява експерти от, по сигурността от правоохранителните органи в държавите членки и се грижи именно за въпросите в тази област. Също така те правят препоръки за мерки. Когато не имаме персонал, също използваме сериозни мерки за сигурност. Използваме само граждани на Европейския съюз като част от нашите кандидати, които, чрез които да подберем своите служители и при това им правим сериозна проверка. Това засяга и външния ни трафик. Във връзка с превъзлагането на определени дейности, ние имаме неоперативна система на отделна мрежа. Консултантите, които работят в областта на IT и комуникациите в Европол, трябва също да подлежат на сериозна проверка. Също така те нямат достъп до данните. Ние не използваме никакви външни хостове във връзка с нашите операции. Що се отнася до вътрешния трафик на данни, Европол има наистина сигурна система, която се простира и към националните звена в държавите членки и към нашите партньори. Имаме сериозни правила, които са установени. Наложени са правила за държавите, с които, които са свързани в, с нашата мрежа и целият трафик се шифрира. Държавите, с които сме свързани, се контролират от страна на Европол. Преди да разширим мрежата и да включим нова страна, се прави сериозна проверка, за да сме сигурни, че има необходимите предпазни мерки в областта на сигурността. Ние имаме много ограничена възможност да се занимаваме с сигурността на други агенции. Но Ние присъстваме като наблюдател в, във връзка с сигурността. Освен това сме част от работната група DAPEX, която има за цел да наблегне на това колко е важна сигурността при обмена на данни. Може би нашето ниво на сигурност на данните не е представително за други институции, защото все пак за нас това е същината на нашата работа и хората, които идват да работят в Европол, идват от среда, в която наистина има много засилен фокус върху сигурността. Ние набираме своя персонал от правоохранителните органи, които се борят с организираната престъпност, с тероризма и те са свикнали да внимават много и да спазват строги правила във връзка с обмена на данни. Ние в Европол имаме специална култура във връзка с данните и това може би е така, защото нашата работа е по-различна. Ключовите ни уязвими места са свързани най-вече с корпоративната култура на подобни институции – и сега, дали нашите персонал е акредитиран? Използване на външни системи, също така използване на системите с изчисления в облак за външно съхраняване на данни и също така връзка с интернет. Внасянето на свои собствени устройства също е проблем. Бежични устройства за персонала и посетителите, а също така и пренасене на гласови данни през интернет. Ние не се занимаваме с проследяване на информацията на други европейски организации. Идеята обаче е да се споделят данните от прихванатите информация, за да се създаде доверие и също така да има възможност да се възстановят данните и съответно да се извикат. Това беше моето въведение. По-късно ще отговоря с удоволствие на въпросите ви. Благодаря, че се придържахте към времето ви за изказване в тези 10 минути. Преминаваме към вторият оратор Удо Хелмбрехт. Имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председателю, за поканата, която ми изпратихте и ще се опитам да съместя в моите 10 минути. Една от основните ни дейности в ЕНИСА е е, да следим кои са най-новите технологии, да видим какви са бизнес моделите, да анализираме а, отделните опасности а, и заплахи и да изготвяме а, препоръки. Относно масовото наблюдение, искам да кажа, че в мандата на ЕНИЗА не са включени дейности като кибершпионаж. Ето защо ще се концентрирам в моето изявление върху темата за личните данни. Основните аспекти са свързани с поверителността и интегритета. Това означава да не бъдат загубени данни, да не бъдат променени, да не бъдат компрометирани. Така че ще ви разясня наш, някои от нашите препоръки и нашите начини на действие. Събиране на данни, съхраняване на данни, има различни действия. В Европа има друго определение за личните данни, различно от това, което е в Съединените щати. Трябва да сте наясно, че в нашите бизнес модели, е, има нови потоци от лични данни или по друг начин казано, понякога могат да бъдат унищожени бизнес модели в интернет е, и то на големи предприятия, които се занимават с изчисления в облак или предоставят други услуги. Друг опит – който имаме, свързан с провеждането на проучване в Германия, също свързан с личните данни. Заключенията са, че IT сектора е важен, но ставаше въпрос за веб платформа, която предлага билети и имаше въпрос, искате ли да си дадете телефонния номер, ако си закупите билет, трябва да дадете телефонния си номер и за 50 цента, над 80% от потребителите си дадоха телефонния номер и то само за 50 цента. Ако разгледате контекста, ще видите, че Разполагаме и с Лисабонския договор, има и директива за събиране на данни за електронния подпис. Обсъждаме много неща в момента и е, разглеждаме ги от различни ъгли. Ако и видите новите технологии и се върнете на, назад в историята, ще видите, че новите технологии се е, превърнат в бизнес модели, тези бизнес модели започват да живеят свой собствен живот. Ако погледнете сектор, свързан с личните, с личните данни, има един жизнен цикъл, събиране на данни, съхраняване, използване, свързване с други контактни ем, данни и в крайна сметка могат да бъдат премахнати тези данни в зависимост от дейностите. Когато говорим за защита на личните данни, тогава има други действащи лица в сектора. Трябва да се внимава за това данните да бъдат запазени, да бъдат непроменяни, да, бъдат, да не бъдат компрометирали. В противен случай те започват да живеят свой собствен живот. Ако се занимавате с данни в интернет в наши дни, всичко зависи от това как искате да защитите вашите данни. Има случаи, в които данните просто се постват и се разпространяват по света. В лявата страна викате Google+. Не много хора а, използват тази система. Така че няма много данни, които се съхраняват там. Разбира се, всеки има възможност да изпраща тези данни или не. Но нека да ви кажа, всички всички американски бизнес модели са свързани с наши данни. Всички ние изпращаме данни в рамките на тези бизнес модели, които се развиват в Съединените щати. Има повече от 30 хиляди регистрации, които бяха откраднати. Sony изгуби своята база данни на потребителите си. И има и друга компания, която вие може би не познавате, където са съхранявали данни, след това са били изгубени по редица причини. Това е от служба в Обединеното кралство. Дава ви преглед на инцидентите, които са се случили в областта на здравеопазването, но в тази област са много стрикни разпоредбите, свързани с докладване в случай на нарушаване на защитата на данните. В другите области такова уведомяване не е задължително и е трудно да се събират статистики за тях. Това е нещо, което направихме съвместно с групата по член 29. През 2012 започнахме и след това през 2013 година Финализирахме работа с една подгрупа на групата по член 29. Предвижда се защита в случаите, в които вие боравите с данни. Много добро беше сътрудничеството ни и се опитваме да окажеме съдействие и техническа подкрепа, свързана с защитата на личните данни. Относно криптографията ще кажа две неща. Правото да бъдеш забравен, това нещо, което също беше обсъдено. Посланието е следно. Когато говоря за защита на данните, разполагаме с много технологии, които могат да бъдат използвани за защита на данните, но те не се използват или те не влизат в бизнес моделите на компаниите. Има криптиране, различни видове. Може да а, има да разполагат с много добър а, вид криптиране, което да не може да бъде разкодирано. Но въпросът е колко дълго данните трябва да бъдат защитени за вас и за вашия бизнес, за вашата стопанска дейност може би за година. След това вие е, нямате нужда от договор с някакво дружество и не трябва данните да бъдат защитени по такъв начин. Може би налага се да водите разговори при затворени врата, след това информация изтича в пресата. Вие, разбира се, нямате нужда повече тези данни да бъдат защитени. В някои случаи обаче искате да запазите е, данните си защитени за десетки години наред. Тогава имате нужда от по-силен вид е, криптиране и да използвате новите технологии. Един начин е електронния подпис. Тази възможност е налична от 10 години, но Изпращате имейл, който е като картичка, подписана е все едно на ръка. Всеки може да, да прочете обаче този имейл. Много лесно могат да се защитят, да се защити информацията, която се изпраща с имейли. Ени за тази година публикува своите препоръки. Ние имаме редица публикации на езиците на съответната държава членка. Бихме искали тази информация да е поне на английски, така че да е достъпна за всички. Основното послание е следното. Разполагате с съответните технологии, за да защитите вашите данни. Имаме нужда от по-тясно сътрудничество с органите, които отговарят за защита на данните. Ние работим, както казах, в тясно сътрудничество с комисията по член 29. Искаме ам, във всички сектори да се въведе задължението за изпращане на уведомления, когато има случай нарушаване на личните, защита на личните данни. Искани се да постигнем повече. Това е а, малко реклама. Следващата, следващата година в Атина ще се проведе ам, годишен форум и там ще говорим за защитата на данните. Благодаря. Това беше професор Одо Хелмбрет, е, изпълнителен директор на ЕНИЗА. Господин Флориан е следващият ни оратор, независим консултант в областта на IT сигурността. Имате 10 минути. For having me here. My name is Florian Здравейте, благодаря за поканата. Аз съм от е, Германия. През последните 20 години работя като консултант по сигурността и е, изпитател по пропускливостта на системите Тоест, моята работа е, се състои в това да прониквам непозволено в е, най-различни системи, е, от паспортен контрол през свидетелство за правоуправление, лабораторни данни, всичко, което работи с информационно-технологична система. Не ви нося картинки днес, но мисля някой и друг не лош съвет. Първото, което трябва да се знае, е, че 100% е, сигурност няма и няма да има. Сигурността винаги е на, на ръба. И нещата трябва да се балансират. Е, сигурността не се свежда до въпроса дали сме сигурни или не, а до постигането на компромис на баланс между потребителските качества на системата и нейната охраняемост, между цената и нейната охраняемост. 100% сигурност няма, можем да се стремим към максимално висока степен на сигурност, която, така да се каже, да откаже нападателите, понеже ще им струва и по тяхна преценка твърде сериозно усилие да се захващат с вас. Това първо. Another problem I see is, for example, that the European Parliament also um, made law. Друг един а, проблем, който виждам и, и а, на който Европейският парламент е обръщал внимание, а, а именно това, че самата организация укрива, затваря си очите за собствените недостатъци. А, и ако се допуска това, да се прикрива реалната ситуация, вече няма никаква възможност човек да се предпази понеже някои знаят за възможните пробиви в системата, вие обаче, които се грижите за нейната охрана, не знаете. Now we have to deal with the consequences. И сега аз съм го казвал това. Казвал съм го и в Европейския парламент. Съжаление, никой не се вслуша. И сега е, трябва да се сблъскаме е, с е, последиците. Другото нещо, разбира се, е бюджета. Американската е, национална служба за сигурност разполага с бюджет какво 50-60 милиарда годишно. А, а колко са вашите бюджетни средства за осигуряване охраната на информационните системи? Колко пари давате за туалетна хартия, от друга страна, например? Помислете си за това. Предполагам, че за туалетна хартия давате повече. И, и, и докато така стоят нещата, никой не може да твърди, че се е предпазил и, и, и докато противници, като Националната служба за сигурност на Съединените щати, разполагат с далеч повече пари, отколкото всички европейски институции взети заедно. и разбира се, не само въпрос на, на бюджетни средства а, а и на, на кадрово обезпечаване. Колко ги бива вашите информатици? Наясно ли са а, е, с системите, за които се грижат? Вие знаете ли а, е, а, е, колко ги бива? Вероятно не. Вероятно самите те, а, а, които работят във вашите информационни отдели, а, е, имат е, ограничени познания за системите, които ползват. В краищата, купуват се готови, намиращи се на пазара програми. Повечето от тях са разработени от американски е, разработчици. Откъде да знаем, че не са били повлияни от националните служби за сигурност на САЩ? И, и като се работи с, с такова стандартно програмно осигуряване, за каква охрана можем да говорим? Мислили сте за всичко това? Ако не, замислете се. Като нападател, човек има стратегическо преимущество пред защитниците на крепостта. Защото на нападателят му трябва само един пробив да намери защитника трябва да запуши пък всички възможни дупки. От което следва, че е, персоналът ви не само трябва да бъде много добре квалифициран, да разполага с достатъчно средства е, и системи за защита на инфраструктурата, необходимо е също така да е, сте в състояние да разберете, че сте обект на нападение. Знаете, в интернет има само два вида организации. Едните знаят, че ги нападат, другите не знаят. А, а, а европейски институции, опасявам се, попадат в последната категория, която и хабер няма, че е обект на непозволени посегателства. Необходим ви е възможност за бърза реакция – е, да е, е, се справяте с нападенията където и когато възникват, а не 6 месеца по-късно. Нали, най-добрият хакер е онзи, който не оставя следи след себе си. А държавните хакери, прочим, вярвайте ми, държавните хакери са сред най-добрите. И те познават вашите информационни системи по-добре от, от вашите собствени служители. И когато един хакер нападне системата, ви казах, той има предимство. Той трябва да намери само един ключ за една врата. Но, след като вече влезе във вашата система, стратегическото предимство преминава на ваша страна понеже системата си е ваша и вие контролирате всичко в нея. И имате немалък шанс да ги хванете. Но трябва да разберете, че са влезли. И ето защо ви трябва някаква организация, някаква система за своевременна реакция на нападенията. Сега, повечето от вас сигурно вече си мислят за а, антивирусни програми, за, за системи за а, установяване и дори възпрепятстване на непозволените а, е, е, посегателства. Не, може да си купите, разбира се, всички тези неща. Струват, струват доста пари, е, но според мен това е, това е палиатив. Не, не си харчете парите за глупости. Всички тези е, системи, този софтуер за охрана, всъщност са носител, вектор на атаката. И, и, и, и вашата е, сигурност в никакъв случай не пораства. Наместо това, би следвало е, да имате достатъчно хора, достатъчно служители, които да се грижат за системата, които са добре образувани и познават от край до край системата. И ще могат да установят, че нещо не е наред. Е, че някой е влязал непозволено в системата и е променил е, важни нейни функции в своя, в своя изгода. Значи не може да имате един администратор, който да се грижи за хиляди системи. Нали? А отделната система, ако е наистина важна, жизненно важна, то тя трябва да е, е, е обезпечена с достатъчно хора. И така, в обобщение, сложността е един от е, най-големите врагове на сигурността. Така че, винаги когато искате нови функционални възможности от е, вашия информационен отдел, помислете си за това. След това, е, нужни са ви ресурси. Повече, по-добре. По-добре образовани, още по-добре. И това е. Толкова Надявам се да ме чуете, за, за да охранявате по-добре е, европейските институции. Благодаря ви, господин Валтер, независим консултант по информационна сигурност. За ваша информация, нека кажа, понеже вие е, е, споменахте, че ние топло приветстваме всичко, което нашите гост-експерти имат да ни кажат. ние е, ценим е, и току-що казаното от вас, но нека ви уверя, както е следвало да уверяваме немалко от своите гости, че независимо от това, което си мислите вие, някои от нас ви чуват все пак. Нали? На нас това ни е работата да слушаме, не само това разбира се, но е, е, поне някои от нас се, се вслушват в онова, което идват да ни кажат нашите гости. Така, сега имаме господин Богадич нали, от Европол, господин Хелмбрехт, директора на ЕНИЗА и господин Валтер, който току-що се изказа независим консултант. Чухме ги, тримата наши гости и сега как, както какъвто е редът, въпроси за по-добра организация ще ги разделим на две групи въпросите – Господин Мораес като докладчик пръв ще е, зададе своите въпроси. След това ще дам думата на е, докладчиците в сянка. Ще изслушаме отговорите и ще ни остане време за още е, един кръг въпроси вече от всички колеги, членове. Тъй сега, да, да чуем нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Много, много интересно беше това. Трябва да ви кажа, аз, аз току-що си накупих един куп антивирусни програми, значи да ги изхвърля. А, на, но, с, към колегата от Европол. Постоянна тема на нашите разисквания и, и не, не се изненадвайте, че, че ще чуете такива въпроси от, от кого ли не, а, а именно за ролята пред точно определена на Европол като център за противодействие на кибернетичната престъпност. Понеже към края на своето изказване е, вие е, споделихте, че сте разследвали твърдения за непозволено проникване и че е, вашия център за кибернетичната престъпност ще се занимава с защита, с противодействие на подобно проникване. Сега, обаче, е, Европол е, подлежи на демократичен контрол от страна на Европейския парламент. И има, има най-различни твърдения, в това число Белгаком твърди, че, че има доказателства за това. Е, непрекъснато бива обвиняван Google и кой ли не. Тоест, първична информация има, защо не се започва разследване нали, от Европол, след като това ви е работата. Е, и, и доверявам ви, този въпрос ще чуете не само от мен. На вниманието на ЕНИСА, на, на Агенцията за мрежова сигурност, а и, и на господин Валтер, сегашните информационни системи на Европейския парламент и тяхната охрана. От е, казаното от директора на, на ИНИСА <clears throat> чухме за възможни решения, в това число за шифроване на трафика. Е, може ли по-конкретно да ни кажете какви недостатъци според вас е, съществуват по-настоящем в парламентарните информационни системи? И, и господин Валтер, вие говорихте за ам, потребителски софтуер, на, на, намиращ се на, на широкия пазар. А, обаче, в край... смятате ли, че така наречения open source, а, свободно достъпните а, програмни а, масиви са по-добри в сравнение с тези, които са авторски защитени и, и, и съответно струва доста. Да. Айде сега да чуем по, по реда на изказванията, отговорите на въпросите. А, първо Европол. Европейският център за кибернетичната престъпност наистина действа в рамките на Европол. Е, Европол действа по специална уредба с мандат и цели, Общо взето задачата ни е да обезпечаваме разследванията на държавите членки е, срещу тежки е, е, деяния на организираната престъпност и тероризма. И да, разбира се, всичко трябва да започне с разследване, за да се стигне до съд и осъдителна присъда. Що се отнася до дейност, организирана от самата държава и възможността да бъде осъден, който и е да било, не е, не е реална всъщност. И значи, е, нашата насоченост е към организираната престъпност и към вкарването на престъпниците в затвора. И, и в това отношение много се, много се работи. Та от началото на работата на нашия център, трябва да ви кажа, ние сме пред натоварени. Затрупани сме с работа и, и сме работили успешно. По, по, по големите, мащабните случаи на организирана престъпност с аспект електронни системи, информация и така нататък. И и в сравнение с предишното състояние, е, преди възникването на нашия център, преди координирането на дейността на държавите членки, ако тогава се говореше за, за десетки арести, сега можем да говорим за стотици арести. Благодаря. Професор Хелмбрехт. Е, е, е, жалко, че, жалко, че така не, не бяха правилно разпределени въпросите, ама сега, е, нека да ви кажа, че ние за Агенцията за мрежова сигурност не се занимава с информационните системи на европейските институции, така че ние не знаем. Сега, за съжаление, не съм човека, който би могъл да ви отговори на този въпрос. Но, е, що се отнася до, до open source и, и, и, и е, нали, отворения и затворения код и във връзка с информационната сигурност, сигурността на информационно-технологичните системи е възможност нези, които разработват антивирусни пакети и прочие, да си продават продукцията. Нали? и не представлява интерес, за съжаление, и това е проблемът, за когото и да било други го. Нали? ако, тоест, ако информационната сигурност не е основният предмет на вашата дейност, запитайте се колко средства и колко ресурси е, и кадрови и прочи и отделяте. За съжаление, малко. Аз 6-7 е, години бях е, главния информатик на застрахователно дружество в Германия. 7 години съм ръководил Федералната служба за информационна сигурност в Германия. И, и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 беше търговски при нас, другата половина не, така наречения open source. И трябва да ви кажа, че това е кошмар от гледна точка на оперативната съвместимост. Та, това е по-важен въпрос от относителните предимства на едното и другото. Да, аз съм съгласен с казаното тук от колегите, че сигурността, че охраната е по-скоро процес. Не може веднъж да си купиш сигурност и да имаш веднъж завинаги. Ем, също така съм съгласен, че за разработчиците на е, така наречените противопожарни завеси, на, на, на е, антивирусни програми и така нататък, е, тези е, неща са средство за препитание. За всички останали обаче е, са досадно прахосване на средства. Вие обаче, Европейският парламент, може да промените това състояние на нещата. Нали, онези, които разработват софтуер, искат да си продават софтуера и, и да забогатяват, да, да е, радват акционерите си. И, и те всъщност не се интересуват, е, е, кой знае колко от сигурността, защото тя струва от пари. Нали? И, и тези пари всъщност е, ще са е, спестени от е, е, дивидендите на техните акционери. Нали? Е, и а, а, това, което ви продават, е, е нещо като полузрели банани. Знаете ги, онези е, зелените, дето за нищо не стават, е, хем не стават за ядене, е, хем не могат да ви предпазят. И сега, разбира се, сигурността е чист разход. Е, е, пари в сигурността няма, не, може да спечелите е, от сигурността, но тя ви е абсолютно необходима. Сега, вие обаче, като парламент, може да промените е, това равновесие на силите. Знаете, ако един автомобилостроител е, ви продаде дефектен автомобил, той носи пълната продуктова отговорност и ще го заболи, ако не си е свършил работата. Е, и ето защо автомобилостроителите правят всичко възможно да ви продават автомобил, който е напълно и годен. Когато си купувате софтуер обаче, още на първия екран на инсталационната програма с дребен шрифт е написано нещо, което човек никога не чете, а именно, че софтуерът се предлага в състоянието в каквото е, без каквато и да било отговорност за производителя. Ако това се промени, ако ви, ако ви предоставят софтуер, който по по, по конструкция, по, по, по проект и по, и по договор не е функционално изряден, не е защитен, няма в себе си вградени защити срещу посегателства срещу личните данни, то производителят на този софтуер трябва да носи отговорност и то тежка имуществена отговорност. В противен случай ще продължават да ви продават зелени банани. Благодаря. Благодаря на тримата колеги за техните въвеждащи думи. Малко ми стана смешно по време на презентацията на Европол, че вие имате култура за защита на данни, защото това е основната ви дейност. И аз точно това си мислех, да. Точно това правят и национал, агенция е, е с национална сигурност на САЩ, но пък са пропуснали да отчитат и човешки елемент и сега им излиза малко през но няма значение. Малко тъжно ми стана след като чух какво каза стоящия до мен колега. Излиза, че никога няма достатъчно сигурност. Разбира се, момента с бюджета и изискваните експертни познания са нещо, което сме обсъждали и преди в рамките на тази комисия. Една от другите трудности е свързана с общественото мнение. Когато разгледате европейските институции, аз с удоволствие бих дебатирала в полза на по-голям европейски бюджет, но това означава, че няма да ме преизберат. Тоест, ние трябва наистина да защитим по-висок бюджет бюджет и сега вече сме пред свършен факт тази не особено разумна система за 7 годишния бюджет. Вашата идея за отговорността искам да чуя малко повече за това, защото вие направихте сравнение с един автомобил и неговата спирачна уредба, но това може да се счете за стандарт. Или работят спирачките, или не работят. Докато вие самия обяснихте, по какъв начин заплахите за сигурността се развиват с течение на времето. Тоест, ако сега си купите продукт, който в момента отговаря на защитите за сигурност, след една година това може да не е така. Така че ще е трудно една компания наистина да носи отговорност за това. Така че би ми било интересно дали наистина има някакви стандарти в тази област. Друг въпрос, който прочетох в Вестник вчера във връзка с случая Белгаком, който ние тук също следим. Те сега се опитват да премахнат а, този мауер, който тази програма, която вреди. А, и аз самата не съм много умела в компютърните неща, работя като потребител със своите мобилни устройства и ми е интересно да ми кажете каква точно зловредна програма може да е това и какво може да стои зад нея. Аз самата съм леко озадачена, че обсъждаме сигурността на системите на европейските институции, като знаем, че Европейския парламент беше хакнат преди две седмици. Единствен е, отговор, който получихме от страна на нашия IT отдел беше, че ни казаха да сменим паролите и махнаха Wi-Fi достъпа. Сега в безопасност ли сме? Някак си ми се струва, че не сме, но ако трябва да говорим за сигурността на нашите собствени системи, може би е добре хората да дойдат тук, тези, които отговарят за това. Една седмица преди хакването те бяха тук, казаха всичко е наред, няма проблеми. Оказа се, че не е така. Може би отново трябва да ги повикаме тук. Добре? Сега чухте въпросите, а сега отговорите. Първо ще дам думата на представителя на Европол. Доколкото знам, господин Сноудън е работел под, от, от стран, е, е, е работил като подизпълнител с, с външен договор. Както споменах във въвеждащите си бележки, по принцип тези хора нямат достъп до оперативните системи, нямат е, достъп до данните, които се обработват. Ние поне имаме ясни ограничения за това какво те могат да направят. колегата каза, че няма такова нещо като абсолютна сигурност. Трябва да бъдете наясно с всички аспекти на сигурността, за да може да ги включите, за да можете поне максимално да увеличите сигурността. И трябва непрекъснато да мислите за това. Не можем да изключим вариант нещо лошо да се случи в една организация, просто трябва винаги да имаме предвид сигурността и именно това аз наблегнах. В нашата организация има тази култура. Това съществува и в работа между колегите. Ако някой забележи, че друг не взима правилните мерки, му се прави забележка. Така че е много важно да се поддържат високите стандарти в цялата организация. И когато си говорим за спирачките, хареса ми това сравнение, моята кола след 4 години трябва да се да подлежи на годишен технически преглед всяка година. И ако не ми работят спирачките, не мога да я ползвам. Дори обаче аз да знам, че има проблем с моя компютър, аз мога да продължа да го ползвам, защото аз мога да знам, че при мен има вирус и да продължа да го ползвам този компютър и по този начин не съм достатъчно отговорен към всички останали потребители. Мога да окажа влияние по негативен начин върху тяхната сигурност. Не може да позволите на инфектирани компютри да работят във вашата мрежа. Те трябва да бъдат изчистени и тогава вече могат да влезнат отново в интернет. Една от нещата, върху които наистина трябва да работим е отговорност и то не е само от страна на производителите, но от страна на всички потребители. Благодаря. Професор Хелмбрехт. Моят телефон е Android. И а, току-що се вързах към телефона на някой друг колега, който работи тук в тази зала. Наистина става въпрос за образование от двете страни. Това, което каза господин Валтер, трябва да има бюджет за IT персонала, но ние не отраснахме с тези устройства. И ако се върнем преди години, интернет беше много просто проектиран. Много прости протоколи, много проста система – и през последните 20-30 години надграждаме сигурността върху това. И проблема е, че не всички използват най-добрите възможности за сигурност, криптиране. А ако видите какво се случи с паролите за достъп до имейл в парламента, много е лесно да влезете като частно лице през една хотспот и след това да проследите данни, може да влезете в нечи имейл с пасворда, с паролата. Така че добре да ви поискат от вас да си смените паролата, но това не върши всичко. Не е абсолютно достатъчно. Както знаете, не караме с 200 км по мокър път. И това е което каза господин Валтер по-добро, по-добро използване на технологията, структури и образование. От друга страна, как можем да образуваме по-добре потребители, така че те да са наясно с рисковете и да знаят какво да правят. Um, yeah, was... Първо, ставаше въпрос за първия въпрос във връзка с софтуера с отворен код. В този случай имате кода и ако има проблем, вашите програмисти могат да го отворят този код и да поправят нещата. А когато купите търговски софтуер, имате една черна затворена котия и нямате представа какво се случва там. Сега, другите въпроси да си говорим за хакерската атака тук в Европейския парламент преди две седмици. Вие казахте и преди човешкия фактор. Но също така, разбира се, означени са и техническите фактори. Така както аз разбирам тази атака, имало е гост, а, извинявайте, имало е външен, без отворена, до, отворен достъп през Wi-Fi до интернет някой го е използвал за да си влезне в почтата и друг е успял да използва този а, път, за да влезне до, до имейла. Наистина, когато се използват такива публични бежични мрежи, всеки може да влезе във вашия имейл. И другия проблем е, че отдела ви по IT поддръжка не се е погрижил за това вашите устройства да работят по криптирана връзка. Ако имате VPN, който, за, който се включва автоматично, тогава, когато отворите устройството, това не може да се случи, защото пак може да се види трафика, но не се виждат паролите. И ако криптирането е направено добре, ако, например, сте спазвали указанията на ЕНИСА за криптирането, това е непробиваемо от страна, примерно, на 14 годишно момче или на който там е осъществил хакерската атака. Сега злонамерената програма, така наречения речения MyWare, който е направил проблема в Belga.com. В повечето случаи атакуващите мрежата познават много добре тази мрежа от тези, които я защитават. Belga.com вероятно има един администратор за стотици, да не кажа хиляди системи. Атакуващите имат екип от хора с много добри способности, които атакуват една единствена система като входяща точка в системата на цялата организация. Често има слухове, че атакуващите дори поддържат системата, която, в която навлизат, за да попречат на администратора да разгледа прекалено добре какъв е проблема в тази система. Така че ако вие сте атакуващ, ако сте хакер, за вас най-добре е тази система да си работи, защото тогава администратор си казва, добре, тук всичко е наред, няма нужда от по-сериозно вглеждане в системата за мен не е очудващо, че тази злонамерена програма, този malware, не може да бъде отстранен, защото хакерите имат по-добри умения, по-добър бюджет, повече хора работят по една задача. От друга страна имаме един администратор, който има за задача да се погрижи за стотици хиляди системи. И колко добре познават този администратор системите? как, колко добре познава техническите параметри на системата. Вероятно това е един търговски софтуер. За тях това е черна котия. Те нямат а, изходния код. Може би и в технологическата документация от а, доставчика не е споменато всичко, което може да бъде направено с тази система. Може би дори в самия софтуер има задни вратички, които всъщност са създадени от компании, които, не рабо... които са извън европейския пазар и които искат да имат достъп, да речем, до нещо на своите а, конкуренти. И на следващия ден те могат да влезнат директно в системата, защото имат тайна парола, която веднага им дава достъп. Това няма да е първия случай, в който това ще се случи още в самото начало може това да е вградено в софтуера. Ако е отворен код, то тогава нямаме такива вратички. Обикновено с софтуера с отворен код имаме проблем, така наречения бък. И веднага се казва, тук има проблем, а, и хората, които подават търговски софтуер, казват, о, имаше проблем, това е бък, ще го отстраним, но обикновено това не са дефекти на системата, а са нарочно вградени задни вратички. Благодаря, казва председателя. Нека да продължим нататък с а, другите докладчици в сянка. Господин Албрехт, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Може би аз трябва да съм по-нападателен към нашите гости особено когато става въпрос за Европол. Защото вие казвате, ние трябва да се фокусираме върху това, което е част от вашия мандат – борбата с организираната престъпност. Ако аз разгледам годишните доклади на Европол, виждам, че се фокусирате върху тероризъм срещу правата на животните. Това е част от вашия годишен доклад. А сега си говорим за кибератаки. Даже можем да говорим за кибервойната, която в момента се случва в Европейския съюз с помощта на атаки, защото ние не знаем кой стои зад тези атаки и не можем да изключим вариант, в който това е престъпник, или пък е една власт, която превишава своите правомощия, защото всъщност в момента няма разследване, не знаем какво се случва, но това е атака. Тя не е малуща, маломащабна. Това, което се случва като атака върху Белгаком, е сериозно. Атаките, които а, Едуард Сноуден показа, че се случват върху сървърите на Google, на Yahoo, на, в а, в рамките на Европейския съюз показват, че ежедневно в огромен мащаб има достъп и масово наблюдение над имейл акаунти. И това е нещо, което е над организираната престъпност, защото това е нарушаване на наказателното право на Европейския съюз и е нарушение на това, което миналата година ние направихме като законодателен акт. Освен това имаме прихващане на търговски данни, така наречения снупинг. Тук говорим за милиарди евро. Наистина. Това е нещо повече от организирана престъпност. Това е една економическа едно економическо престъпление, с което трябва да се борим и престъпление срещу сигурността на информация информацията и разбира се правата на гражданите, но това не е чак толкова важно от гледна точка на това, което разглеждаме. Приоритетите наистина трябва да се потредят правилно. Аз останах с впечатлението, че ние харчим пари за EC3. Да, ние имаме допълнителен бюджет за това. За Европол имаме допълнителен бюджет за защита на ИСИ-3. Аз съм за това, но вие трябва да си свършите работата както трябва. Really... Става въпрос за Центъра за киберпрестъпления и неговото бюджетиране. И така трябва да се знае. Има ли някаква някои власти в държава членка, които са поискали вашата помощ за възможни нарушения във връзка с киберсигурността на Европейския съюз, във връзка с наказателни престъпления, защото това иначе наистина е просто невероятно. Представете си какво се случва с проблема в Belga.com, с очевидния достъп, който някой има до сървъри на телекомуникационна компания. И достъпът до милиони или дори до стотици милиони граждани и техните лични данни. Всички тези хора са защитени от закона за защита на личните данни. Те също така имат и едно от основните си права, а то е правилото за поверителност на комуникацията. Това не е просто човешко право, това е основно човешко човешко право на европейските граждани, а основно човешко право. И така аз наистина бих искал вие активно да стартирате тези разследвания, да ги проведете и дори да попитате властите в държавите членки дали не е време да започнат своите проучвания. Например, когато става въпрос за сериозния достъп до SWIFT данни, вие би трябвало да може да започнете разследване по този въпрос. Ако никой не го иска от вас, вие трябва да говорите с съответните власти, защото все пак си говорим за борба с престъпността. И аз наистина се чудя за какво става въпрос тук. съжалявам, че отнемам толкова време. това беше за Европол във връзка с Ениса. Тук нещата трябва да са ясни. За каква цел създадохме ЕНИСА? Това е Европейската мрежа, това е Европейската агенция за мрежова сигурност. Мисля, че това покрива и защитата на всякаква информация и всички информационни системи в Европа. И освен това би трябвало да покрива и Европейския съюз също така трябва да имаме реакция в случай, че има заплахи за сигурността. Мрежата на европейски институции трябва да бъдат част от вашия фокус, но добре, ако не искате да говорим за това, нека да говорим за системите на Microsoft във всички наши институции, защото в тях определено има големи вратички, дупки. И някой хакер може да влезе в моя имейл с помощта на системата на Microsoft – да извлече съдържанието на всичките ми имейли. И ми се струва, че тук определено нещо трябва да се направи от ваша страна. Искам да се фокусирате върху това и също така искам да попитам как вие виждате вариант да се справим с дупките, с задните вратички в тези системи и какво е необходимо от гледна точка на политиката, за да се променят тези неща ако разбира се сте съгласни, че търсим истинска сигурност на мрежата. И последният ми въпрос е към господин Валтер, във връзка с съществуващите задни вратички. Аз искам да знам наистина, ако вие знаете, какво се случва във връзка с задните вратички, в случая примерно с Белгаком и други такива уязвими места във връзка с телек комуникационните мрежи и сървъри. Вие знаете ли за такива слаби места? А, приемаме, че има такива и има ли някой, който се грижи за това, който подобрява нещата, защото във връзка с работата на ЕНИСА бих искал да получа малко повече информация за реалното състояние на развитието на неща. Благодаря. Това е Европейския парламент и комисията Либе. Разбира се, ние сме свободни да изказваме нашите мнения, но все пак имаме три сесии този следобят. Моля ви, задавайте конкретни въпроси, за да можем да се вместим в отреденото ни време. В противен случай навлизаме в следващата сесия и така. Господин Бугатич, вие сте пръв. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Албрехт, за зададени от вас въпрос. Вие сте абсолютно прав. Когато имаме някакъв конкретен случай, ние го проучваме. Имаше редица случаи, свързани с масивни атаки срещу финансови институции и ние оказваме съдействие на държавите членки, така че те да могат да използват своите ресурси по възможно най-добрия начин. Им предоставяме инструменти, експерта на опит и така нататък. Но ние нямаме правомощия, нито съдебни, нито изпълнителни ние не можем да инициираме някакви съдебни производства. Националният съд може да постанови решение, националните органи могат да предприемат мерки. Ние имаме възможност да поискаме от държавите членки да а, вземат мерки по конкретния случай. Има определени неща, които са финансирани от на държавния бюджет. Разбира, имаше и организирана а, киберпрестъпност, но когато става въпрос за държавно субсидиране, става въпрос за нещо друго. За тази цел беше създадена групата за противодействие на киберпрестъпността. Ние не, а, е, не си съдействаме с а, военните, това е друг въпрос. Но когато правителството е спонсор, на национално ниво се организира действия за разследващите органи, а не за полицейските органи. Повечето от държави членки поемат отговорността за самите разследвания и след това случай се отнася към съда, така че заподозраното лице да бъде осъдено. Е, това е чисто национална политика. Да, господин Сноуден, Сноудаун ам, сам показа, че как, какъв е, е посочи какъв е случая. Това, което ние правим е да следваме насоките, които са дадени от държавите членки, да им те имат правомощи, свързани с извършване на разследване и те знаят какво да направят или не. И на последно място те решават дали да ам, включат Европол или не, в този случай Центъра за противодействие на киберпрестъпността. Ние сме помагали много на държавите членки в редица случаи. И ако видите какви са последиците за финансовия сектор и какви са щетите като цяло, следствие на киберпрестъпността и в економическата сфера като цяло. Ние, разбира се, помагаме винаги на държавите членки, те са много доволни от нас, но има някои. В някои случаи, в които държавите членки не искат нашата помощ. Имам още един въпрос. Значи ли това, че вие знаете? Вие а, сте доказали, че тези атаки са били финансирани от държавата и а, причината за това, че Европол не предприема мерки, защото атаката е била спонсорирана от държавата и на следващото място имало ли е искане от държава членка да разследвате такива случаи, да речем от Belga.com, Google и други? По първия въпрос. Все още не сме се натъквали на такива случаи и да сме установили, че атаката е била спонсорирана от държавата и след това да сме а, оттеглили нашето съдействие. Не знаем. А, не знам дали официално сме били уведомявани за тези атаки в Белгаком и така нататък. Не мога да си спомня точно но нищо не е било сведено до моето внимание. Но, е, нека така да го кажа. Щял съм да зная, ако се е било случило. Господин а, е, Хе, а, е, Хелмбрехт, аз а, разбирам изцяло какво казвате, но а, предизвикателството за нас качеството ни на Европейска агенция е следното. Комисията, парламента и съвета никой не иска да ни дава оперативни задачи. Точка. Това е. е през 2018 година ще има оценка на нашия регламент. Зависи от вас, от парламент. Ние изготвяме препоръки, е, следим новите технологии, съобразяваме нашите препоръки с тях това е. Ако говорите е, за масовото наблюдение, за това, което обсъждаме сега, то държавите членки следят за това в нашия дневен ред, в нашите задачи да няма нещо, което да ги а, засяга по някакви чувствителни теми. Относно пропуските или задните вратички. аз не знам за такива неща и никой не пише черно на бяло а, задни вратички. Някои от баговете или проблемите, които възникват ам, преднамерено се обозначават като тях. И... Те са някакви изконни характеристики и това е единствената им а, полезна функция. При 10 години имаше разследване по Еколон. В единия случай ставаше въпрос за Microsoft NT5 в някоя предварителна версия беше разрушена криптографията или този код на източника беше разбит. Е, така че те трябваше да пуснат другите версии с символи за премахване на тези багове. Да се види коя функция, за какво е предвидена. Самите функции бяха ам, с отделни наименования, така че да бъдат по-лесно различими. Те сложиха ам, крипт, криптоключове на своите прозорци. NSA.key се наричаха те. Лидерите на Microsoft казаха, че това е за целите на бекапа, но вие нямате нужда от такъв ключ за бекап. Достатъчно е, ако направите копия на, един, на единия ключ, който разполагате и да го използвате на различни места. Попитайте се, защо има ем, втори ключ NSA.key в тази система на Microsoft. Аз имам само едно заключение, което мога да направя по въпроса, но ще го оставя на вас и вие да го направите. Относно Lotus Notes, имейл програма от IBM, имат характеристика, която е описана и в официалната документация за потребителите. Това е като заглавен елемент от страницата и част от криптографския ключ, който се използва за криптиране на посланието. И то е в тази заглавна част. И то е скрит в друг ключ. Значи, ако вие сте звеното, което разполага с този ключ, вие може да видите какви са криптираните имейли и с този ключ в заглавната част вие можете да ам, декриптирате ам, това послание и информацията и да видите каква е. Това е моето заключение. Ако дадете този ключ на правоприлагащите органи или на ам, Агенцията за национална сигурност ще, те ще разполагат с тази информация, с която не могат да разполагат другите. Това е ясен знак за това, че има задни вратички, които се използват. А, да се надяваме, че е, са направени съответните полуки от този горчив опит и в бъдеще няма да се случва. А, има и. Ам, други системи за сканиране на нашите пратки. Има радар. Потърсете в Google какво означат тези технологии. В тези радари има много зловредни багове. и сте изложени на опасност, ако разполагате с малък екип, с недостатъчно добре квалифицирани хора в тази област. Защото тези радари са много податливи на атаки и има телефонна компания, която има хиляди радари в мрежата. Как? Как може да се открие, че има за увреден бак в системата и а, къде се намира тя. Моля ви, а, имайте предвид времето. Имаме още две сесии, госпожа Ернст. Ако правилно разбирам нещата и а именно, че Европейския парламент дава повече пари за туалетна хартия, отколкото за сигурност, предполагам, че е така. Имаме нужда от е, е, една по-стабилна IT система. Так, какъв е изводът за мен? Е, приехме МФР, многогодишната финансова рамка и мнозинството на Европейския парламент с голямо желание съкрати много големи суми и най-вече в IT сектора. И до 2020 година почти няма средства за информационни технологии за сигурност. Това всичко, което обсъждаме тук, е на теория. Хубави думи, но а, без а, никакво изпълнение на практика. Вие казвате, имаме нужда от добър отдел по сигурността, от високо квалифицирани служители, а, постоянно да се действа. има нужда и от а, друг вид организация, свързана с потребителите. А, имаше а, два имейла, в, в единия се каза, да, имало е един инцидент, който се е случил с колега, трябва да се смени а, паролата. И най-простият въпрос, който искам да задам е какво да правя сега в качеството ми на депутат. Как мога да се защитя? като имаме предвид, че нещата са такива каквито са. И както казах, без да харчим милиони, да можем да постигнем нещо. Ако ви разбрах правилно, вие не знаете въобще дали имало някакви ам, случай на И Вие казахте, че не знаете дали наистина е така. Благодаря. Сега време за отговори. А, господин Бургерджик. <clears throat> Благодаря. Вие се позовахте на моя отговор, който дадох преди малко, че не сме знаели. Проблемът е, че по принцип не се знае какво точно се търси. Знае се, че има някакви проблеми че трябва да се установи какъв е проблема, наблюдава се някакво странно поведение, което не е, не съответства на това, което се очаква по принцип. Ам, техническите експерти ам, постоянно оценяват ам, техническото състояние на а, вашето оборудване, но 100% гаранция няма е, че вие ще разполагате с пълна сигурност винаги. Като цяло няма 100% гаранция. Става въпрос за какво може да се направи, за да се противодейства, да могат е, да се очертаят какви са проблемите и какво може да се направи. Но това се отнася е, за за всички. Аз не а, си разглеждам всеки ден устройства, за да видя дали има някакъв а, проблем или бак или каквото и да е. Вие очаквате вашата кола да бъде инспектирана а, редовно, вкарвате си я в гаража и така намалявате а, възможностите нещо да се случи. Мога ли да отговоря на немски? Европейските институции правят много за информационната сигурност и харчат повече за това, отколкото за туалетна хартия. Поне ние го правим. А, вие питате какво може да направите. Има много препоръки и от за които могат да се използват, как да се а, държа в социалните мрежи, а, как да подхождам. А, с приложенията в така нареченият App Store, тази платформа за закупуване на приложения и всички тези малки неща, които могат да се научат от потребителя. Аз смятам, че трябва да използваме повече технологиите, с които разполагаме и ам, да ви даваме насоки как да се използват те, защото а, ние много малко използваме на практика това, с което разполагаме. Господин Валтер. Нямам, а, не разполагам с вътрешна информация, свързана с а, технологията на Европейския парламент. Не мога да знам колко се харчи за туалетна хартия и за колко за информационна сигурност, но повечето предприятия повече се харчи за туалетна хартия ресурсите, които а, е, са предназначени за информационната е, сигурност и защита от а, е, кибератаки, могат да бъдат използвани много по-добре. Може да променяте разпоредбите, с които разполагате и такива големи организации като вас, които са потребители. Ам, не могат да криптират ам, техните имейли, защото вие нямате и административни ам, акаунти, когато трябва да се променят, промени нещо по вашия компютър. Може да имате ам, PGP, да бъдете обучени, а, да видите как да го инсталирате и да получите разрешение за това. А, друго нещо, което можете да направите, е, е да обучите потребителите да изключите човешкия фактор, като а, научите как да действате така, че да защите вашите данни, когато сърфирате в обществени е, и отворени мрежи. Човешкият фактор в повечето случаи е причината. Вие трябва да знаете като потребител как да криптирате вашата информация, как да се държите, защото ако не го правите, всеки може да прочете вашата парола. Хората нямат идея как се случват нещата на практика и не знаят как да постъпят. Мога да кажа едно. Обучете вашите потребители, Разяснете им какви са рисковете, пред които са изправени. Благодаря. Сега, съгласно нашия план, нашата програма, можем да дадем думата на други членове, които да дадат въпроси, но няма. Нека, нека да преминем към следващата, следващата ни сесия, защото времето напредва. Тя е свързана с ам, представена документа от страна на господин Мора е свързан с практиките а, в държавите членки, които се отнасят до а, наблюдението. Благодаря на господин Мораес за това, че а, той се потруди така усърдно. Сбългуваме се много сърдечно с участниците в първата част от нашето заседание. Много ви благодаря. Now, Mr. Moraes, floor is yours. Thank you very much. Господин Мораес, благодаря, колеги. Много закъсняхме, пресрочихме времето. Е, колеги, някои от тях трябва да пътуват. Аз самия имам да хващам влак, така че бързо ще премина през това, което имам да ви кажа, но нали, в никакъв случай нямам намерение да подценявам темата. Имаме цели пет работни документа. И господин председател, ако ми позволите за сега да се спра на моя работен документ за наблюдението, след това за Вашингтон, който е общ. Сега да видим практиката по наблюдението на граждани в САЩ и в ЕС влиянието върху основните права и свободи. Значи това е документ, който е лично мой, не е съавторство с когото и да било. Целта е да се направи обзор на, на някои от най-мащабните програми за наблюдение в ЕС и в САЩ, които станаха предмет на обществен отзвук. на реакция също така официална и от страна на САЩ и от страна на ЕС. И, и в резултат на това се намесихме и ние с цел да се осведомим. Както САЩ, така и, и държавите членки на ЕС непрекъснато усъвършенстват системите за прихващане на данни и, и техния анализ което се дължи и на значителния технически прогрес. И тук основният момент е вече наблюдение е контролът. Демократичният контрол. А, голяма част от техническите нововведения а, е, са реализирани без каквото и да било предварително обществено допитване. Това е основен момент. Е, в документа също така се обръща внимание на действащата нормативна уредба, както национална, така и международно правна главно внимание отделям на личната неприкосновеност, на защита на личните данни, на свободата на изразяване на мнение, на сдружаване, правото на ефикасна съдебна защита и справедлив процес и как е, е, наблюдението, посегателството върху личните данни влияе върху всичко това. И се стига до извода, че всички тези програми за наблюдение противоречат на 17 ти член от е, Международния пакт на е, ООН за гражданските и политическите права. Е, що се отнася до първо журналистическата дейност, аз съм разгледал въпроса за проведените анкети, представители на медиите говорят за ограничаване на, на свободата им. Разкритията на Сноудън потвърждават тези, ако щете, субективни твърдения. Що се отнася до обществено будните е, граждани, е, които подават е, сигнали, не можем да не констатираме, че те са изключително уязвими на репресивните действия на държавата. И а, в тази връзка не можем да не се позовем на Европейската конвенция за правата на човека. И а, определено на европейско равнище трябва да се направи нещо от нормативна гледна точка за защитата, особено на тъй наречените будни граждани. Chair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 кратък ще бъда. Е, колегите, които участваха в посещението, са добре осведомени. Първо, нека за протокола да изразя благодарността си на секретарията, на, на, на всички колеги от секретарията на нашата комисия, както и на колегите от е, Комисията по външните работи, за едно много по-подробно, така, да, да кажем, посещение в Съединените щати и то а, в полумрака на бюджетната криза, спомняте си в Вашингтон, когато половината техни държавни ведомства бяха затворили врати. Сега, за три дена успяхме да обхванем и конгресната част на, на, на нашата програма и то съвсем адекватно. Срещнахме се с конгресмени. Е, запознахме се с работата за, на комисията по разузнаването на Американския конгрес, както и на комисията за съдебната система. Имахме извънредно е, насрочени срещи, е, благодарение на нашата комисия по външните работи е, с е, Националната служба за сигурност на САЩ, с е, различни съвети и организации за упражняване на демократичен контрол върху дейността на тайните служби. Службата на, за, за национално разузнаване. Um, and I'm going to miss out one or two meetings, but we ended the we came to... Е, И много и много бяха срещите. Вероятно пропускам някои от тях. Но срещахме се и с Министерство на търговията, с американския външно-търговски представител. И няколко бележки в тази връзка. Вярно е, че е, немалко от работа, която извършихме в Вашингтон, можехме да извършим и тук, но е, пък сигурен съм колегите ще е, приемат, че си струваше да, да разширим обхвата, да стигнем до Вашингтон, за да можем да, да се срещнем и да разговаряме с хора, с които не бихме могли да разговаряме тук или в Страсбург. А освен това, установихме контакти, в Конгреса особено. Визитата ни беше върната в Брюксел и, и тези контакти бяха изключително важни. Така създадохме връзка е, с Американския конгрес, е, що се отнася до контрола върху работа на Националната служба за сигурност на Съединените щати. И тези връзки е, ще бъдат трайни, ще надживеят, мисля, работата ни по този конкретен доклад. А, а, и, и другите примери от подобен характер мога да приведа. И това по този доклад. Отново благодаря на, на колегите депутати, които не, не пожалиха е, усилия и, и личното си е, време. Е, впрочем, е, е, в този кръг е, включвам и, и нашият имагинерен председател, който би следвало да седи до мен. Но го няма, а сега аз ще трябва да попредседателствам. А, да мина, така да, да, да си позволя да мина на следващия работен документ, който е за външната, външнополитическите аспекти на анкетата за масовото наблюдение. Докладът е общо дело мое и на трима колеги от Комисията по външната политика. Госпожа Гомес, впрочем, е тук. Аз с... ще й предам думата след малко, след няколко встъпителни думи. И думи на благодарност първо към Комисията по външните работи. Документът, който съставихме, е много, много изчерпателен. В хода на разискванията в комисията по външните работи главният момент бе нарушеното доверие е, в отношенията между САЩ и ЕС. Е, увреденото доверие. Това, това е главният въпрос, около който обединиха мнението си членовете на Комисията по външната политика и по, външните работи. Е, тук се засяга и въпроса за твърдяното шпиониране на, на канцлера на Германия е, Меркел, връзката между масовото наблюдение и националната сигурност, трансатлантическите отношения. После във връзка с казаното господин Албрехт за нормативния пакет по защитата на личните данни. Тук е много важен елемент от нашето посещение, което не, не споменах, прочем, по повод на, на доклада от Вашингтон, но, но е, е един от трайните аспекти, трайните последици на това посещение е упоменат тук е, в е, доклада на АФЕТ ние единствени всъщност в Европейския парламент сме се захванали с проучване на нормативния пакет за защита на личните данни. И, това е, мисля, трайното наследство на, на цялата анкетна работа. А, а, ако не изградим доверие, по всички направления, това число и по така нареченото безопасно пристанище, не бихме могли да сме сигурни е, в защитата на личните данни е, в отношенията между САЩ и ЕС. И с това, господин председател, ми позволете да дам думата на госпожа Лопес Гомес, Ана, Ана Гомес от АФЕТ. А, благодаря, господин председател. Много добре беше, че посещението бе съвместно погледнахме от, от различни ъгли е, към отношенията с американските колеги. И е, трябва да кажа, че като е, член, постоянен член на, на делегацията за връзки с САЩ, посещавала Вашингтон не веднъж, вниманието, което ни бе отделено, мога да кажа, бе, бе подобаващо на, настъпилата криза на доверието. Е, комплицират се нещата предвид проблемите свързани с защита на личните данни на нашите граждани, към които е, пък се е, добавя едно външно разузнавателно вмешателство. И, и, и всички наши събеседници бяха, разговорите с всички тях бяха много важни – и аз смятам, че ние успяхме да да повлияем върху реакцията на Съединените щати. Благодарение на своето посещение, ние някакси успяхме да, да наложим една е, е, американска позиция. Because Dianne Feinstein brought the Congress closer to a line of the administration, which was to acknowledge Да, а, можем да кажем, че поради нашето присъствие различни е, американски ведомства, институции, Конгреса и администрацията се приближиха е, едни към други в позицията си. Може да се каже, че се е, е една поначало фрагментирана е, позиция стана, стана по-съгласувана. В това число можем да говорим и за външно-търговските аспекти на, на защитата на личните данни. Because otherwise it will contaminate the TTIP negotiations. Inevitably, because the TTIP negotiations have to be about the digital economy. That's... Нали, а, понеже а, преговорите за, за търговско-инвестиционна спогодба между ЕС и САЩ в значителна степен се свежда до цифровата економика и съответно до, до защитата на, на личните данни. А, от страна на Конгреса поддържаната линия от страна на конгресмена Роджерс, който, между другото, предстои да посети Брюксел, колкото разбирам, се изразяваше това. Добре, сега, какво е? Всички го правят и ние го правим. И сега, ние не сме единствените, дето, дето подслушваме. Е, и Франция го прави, и Испания го прави. Е, и, и, и, и покрай цялата тази работа спасяваме човешки животи. Та, нали, майната и, грубо казано, на защитата на личните данни. Обаче сенаторът Файнстайн нали, от а, Сенатската комисия за разузнаването не възприе такава линия. И, и много, много добре беше, че тя не само се срещна с нас, нали, в присъствието на Кит Александър, а в последствие и, и публично а, критикува Американската агенция за национална сигурност. И, и в случай с казаното от администрацията, впрочем от изпълнителната власт на САЩ, подчерта необходимостта от разследване. И това породи така, обръщане на нещата. Същия е, следобед в Конгреса е, имаше изслушване, на което Кит Александър и други, нали, след като сенатор Файнштайн, която винаги е, е била е, привърженик е, на разузнавателната дейност, когато самата тя призна, че е допусната сериозна нередност, това обърна нещата, значи, мобилизира а, другите. Така, та това от към законодателната власт, от към администрацията, а, в, дър, в Държавния департамент, но и сред съветниците на президента Обама по, по национална сигурност получихме признание, че, че са сбъркали. И, и, и даже още по-далеч отидоха, като предложиха, хайде заедно да се, да се получим едни от други. Да видим как така да, изведем, да извлечем полуки от тази криза. И, и това е един положителен резултат. това, което не беше толкова положително, е, че в Държавния департамент когато повдигнахме, извинете, госпожа Гомес, председателят прекъсва някои колеги, почват да се притесняват за напредналото време. Нали, да, кажете, кажете за доклада. Значи, е, съде, съдебната защита е един изключително важен за нас въпрос, за нашите граждани, разбира се, защото американското законодателство не предвижда такава възможност за защита на лична неприкосновеност по съдебен ред, макар че държавата е длъжна, съгласно пакта на ОНЕ за гражданските и политически права. Нали? Нали, нали, в Държавния департамент казаха няма да стане, защото ако ви дадем на вас такава възможност, афганците е, ще, ще почнат да искат същото. Нали? Но, не, но, ето, но не тази линия бе застъпена от Белия дом. И, и ние за това трябва да се държим. И се питам, прочим, какво има предвид комисаря Рединг, нашия, когато преди няколко дена каза, че правата за защита на личните данни е, няма защо да се включват в преговорите с САЩ, защото те не подлежат на преговори. Е, те, те, са, не, те са безусловни. И да, но ли трябва да бъдат гарантирани? тези права. И, и, и в крайна краща това е в, в взаимен интерес. И на нашите граждани, и на американските граждани. И специално съдебната защита на личната неприкосновеност по недискриминационен начин. И към това се стремим и това трябва да бъде предмет на отношение с Съединените щати. Like really и, и общо взето един генерален извод е, че е, демократичен контрол е необходим на цялата тази дейност и че много и много път е, е, дълъг има да се извърви. Още повече, че в, на европейско равнище имаме е, разделение на правомощията и между държавите, между държавите членки и, и Европейския съюз. Благодаря, госпожо Гомес. И сега, Клод. От гледна точка на времето, мисля, че трябва да пристъпим към приключване на тази точка. И така, господин председателю, мисля, че е време да направим представяне на работния документ за демократичния контрол върху разузнавателните служби. Госпожа Велт, Интвелт може да направи въведението. Извинявам се на колегите, които се наложи да тръгнат заради закъснението във времето, но се надявам, че всички останали можем да продължим да работим, но за 16 часа и 40 минути беше насрочен този дебат. Да, 5 часа, 20 минути сме закъснели, но това не е чак толкова фатално, в крайна сметка. Не можем да кажем, че нещата са излезнали напълно извън контрол, просто 20 минути сме закъсняли, не е толкова трагично. Да, да, да, от гледна точка на графика на парламента това не е нищо, но от гледна точка на факта, че е четвъртък след обед, нещата са доста сериозни. И така. Тъй като колегата не е тук, мисля, че можем да продължим и да работим по нейния документ. Така, този доклад, казва председателя, е съставен от господин Мораес и госпожа Индвелт. И така, казва госпожа Индвелт, това е доклад на госпожа Морайс, на господин Мораес, госпожа Индвелт и госпожа Ернст. Не бих искала да, въведа, да направя пълно въведение към доклада, искам обаче да кажа няколко неща. Всички трябва да са съгласни, че контрол върху работата на разузнавателните служби е един от основните въпроси, който се появи вследствие на нашите изслушвания и а, вследствие на всички изнесени в медиите данни. За да започнем от там, първо, контрол на национално ниво като цяло явно търпи на успех, той е твърде слаб и към момента не е добре проектиран, за да отговори на нещата, които се изискват. Виждаме, че има засилено, сътруд... засилено сътрудничество, нови технологии. И мисля, че е основен принцип на всяка една свободна демокрация, тогава, когато, да им, когато има правомощия, тези правомощия да търпят контрол. Една от ключовите препоръки трябва да бъде следната националната система за демократичен контрол – на работата на службите за разузнаване трябва да бъде засилена. И тогава вече, ако държавите членки на национално ниво решат да направят така и да се занимават с такъв контрол, то те трябва да използват идентични стандарти, защото ако нашите разузнавателни служби работят заедно в трансгранично сътрудничество, то ние трябва да сме сигурни, че ще можем да се позовем на системи за контрол в другите държави членки, за да сме сигурни, че нашите основни права и свободи са еднакво защитени в рамките на целия Европейски съюз, а не че те просто в един момент изчезват благодарение на трансграничното сътрудничество на службите за разузнаване. Второто изменение, разбира се, е така наречения контрол върху тези трансгранични дейности между, върху международните дейности, както и създаването на така наречените европейски разузнавателни служби. Те не съществуват официално, нямат своята основа в а, договорите за функциониране на Европейския съюз. Знам, че обаче съществува в организационната схема на външната служба. Там има 70 до 100 служителя, които са показани с една пунктирна линия, така че това е една организация призрак, която всъщност съществува, но никой не говори за нея и трябва да помислим за някакъв механизъм, по който да упражняваме контрол върху трансграничната дейност на разузнавателните служби. Мисля, че всички тези елементи са част от работния документ и мисля, че това, което можем да наречем въпроси за дебатиране и решения, биха могли да се превърнат в препоръки. Има нещо, което искам да подчертая, а това е четвъртия параграф под заглавието решения. Solutions и там се казва, че трябва да бъде създадена една група на високо ниво. Кожата ми настръхва, когато чуя думите работна група, група на високо ниво, специална работна група. Всичко това обикновено има за цел да прехвърли топката към някой друг, но мисля, че тук нещата наистина трябва внимателно да бъдат обмислени. Приключва парламентарния мандат на този парламент – и трябва да намерим начин да гарантираме, че следващия парламент веднага след изборите ще продължи да работи по този въпрос и че препоръките, които ние ще съставим, всъщност ще бъдат изпълнени на практика по време на следващия парламентарен мандат. Ако някой намери по-добър термин от група на високо ниво. Това ще бъде приветствано от моя страна, но трябва по някакъв начин да гарантираме, че това, което ние изведем като заключение, няма да отиде да отлежава в някоя папка, а че работата ще продължи да се извършва и в следващия парламент. Не трябва да бъде просто една препоръка, трябва да продължим с добрата работа. Не, трябва да гарантираме, че имаме последователност и приемственост. Yes, one last remark I would like to make. И една последна бележка, която бих искала да направя. Тя засяга прозрачността. Много се говори за прозрачност, ние много говорим за това. Не съм чула някой да привежда аргументи против прозрачността. Същевременно има един регламент за прозрачността, който в момента е в сила. Този документ е изключително слаб. Комисията и съвета имат а, тенденцията да не го да не го изпълняват напълно, защото аз знам много добре от първа ръка, непрекъснато правя искания за документи към тях и много често се стига до съдебно производство пред съда в Люксембург. Но предложенията да се подобри този регламент стигат до никъде, до затънна улица. И мисля, че нашия парламент трябва да е настойчив. Тогава, когато има преглед на този регламент, нещата да бъдат засилени, а не да бъдат допълнително разводнени. И аз съм наистина притеснена от това, че определени групи в Европейския парламент изглежда искат да предложат да приемем това, което ни се предлага от съвета и от комисията и да се спрем на един документ, който е много по-слаб от това, което имаме в момента. Аз съм изключително много против тази идея. Искам да се спра последно на нещо, което съм предложила в своя годишен доклад по прозрачността, който представих по-рано тази седмица. Имаме правила по прозрачност, но нямаме процедура за класификацията на документи. И поради тази причина, ако една от институциите откаже достъп до документация, това много трудно се успорва. Единственият възможен вариант е гражданите да започнат съдебно производство. Аз участвам в такива производства вече 5-6 години и а, разходите, които понасям, може би биха възпряли всеки средностатистически гражданин да влезе в такива процедури. И така, държави, а, така разнователните служби работят в рамките на Европейския съюз. Те не трябва да бъдат автоматично изключени от всички разпоредби за прозрачността и може би трябва да имаме служител по прозрачността в тези органи. Това е което може да бъде добавено към нашите препоръки. Отново давам думата на Клод. Искам само нещо да кажа накратко, защото наистина сме притиснати от времето. Когато си говорим за контрола, това е ясно, че е национална компетенция. И много от въпросите за дебатиране в работния документ наистина имат за цел да, кажат, да, да видят по какъв начин ние можем да видим европейското измерение на този въпрос, как можем да отправим препоръки и по какъв начин можем да осигурим прозрачност на европейските граждани, особено когато има сътрудничество между различните разузнавателни служби. Исках просто да подчертая, че е важно да препоръчаме какво трябва да се направи на национално ниво, а именно да се засили прозрачността на националните служби за разузнаване. Ние сме слаби, например, това засяга нашата служба за разузнаване в Обединеното кралство. Ние нямаме компетенции там. Не можем да правим препоръки за засилване, защото пък същевременно не трябва и да се отказваме от тази компетенция, защото представляваме европейските граждани. мисля, че Софи говори за това и исках да добавя моя принос към това, което тя каза. Аз очевидно съм съгласна с нейните заключения и заключенията на работния документ. Аз ще да направя същата бележка. Нищо не може да ни спре да правим препоръки. Тук не става въпрос за принципа на субсидиарност, за правомощта на Европейския съюз. Тук става въпрос за основни права. Правим препоръки. Ако националните правителства решат да не се вслушат в нашите препоръки, то тогава те трябва да обясняват на своите граждани защо не се занимават с достатъчен демократичен контрол. Ние правим препоръките, те да правят обясненията. И така казва председателя, а, да, да, ти, да ви дам ли думата, господин Албрехт? Господин Албрехт? Да, преди да говоря по документа, искам да кажа, че съм напълно съгласен сега говорим контрол повече за Европол и може би е възможно, може би било разумно да отворим този въпрос за всички разузнавателни служби и да си припомним нещо. Аз бях до известна степен изненадан, когато чух, че в този парламент има четирима или петима депутата, които занимават с контрол – Um, uh, върху Центъра за киберпрестъпност и наистина, вие ако не знаете за това, не знаете, нали? Това е просто странно. Ние отговаряме за защита на фундаменталните права и е просто глупаво ние да не знаем за това. И второто нещо е тези членове, тези депутати, не са се почувствали задължени да влезнат в контакт с нас, така че аз смятам, че имаме сериозен проблем с комуникациите в парламента. Чух, че има инсти... междуинституционално споразумение, което казва, че само двете най-широко представени групи имат а, функция. Чух, че има един либерал, не знам кой е той, аз не знам кой е той, така че мога просто да ви кажа, че този въпрос ме кара да се чувства много неудобно. Наистина трябва да говорим повече за това. Госпожо Гомес, дайте своя принос. Госпожа Гомес говори без микрофон. Ако има такава система или такава практика, ако тя съществува, мисля, че поне трябва координаторите в бюрото да участват. Аз съм един от координаторите. Поисках това нещо, но се изисква да претърпя проверка за достъп до класифицирана информация на национално ниво, така че не можах да получа никаква информация по този процес. Така че каквото и да се случва, аз не участвам в него, откакто съм координатор. Е? think you should do a point of Ask uh, Mr. Brock, the chair of the Foreign Affairs Попитайте господин Брок, председателя, той ще ви даде повече подробна информация, каза господин Гомес. Господин председател, струва ми се, че ще трябва да предоставите информация, защото изглежда, че няма достатъчно информация или не всички ние имаме. Между другото, Сит сен не е агенция. Това е ситуационна агенция, която събира информация и те имат консултативна функция към външната служба. Това е нещо, което съществува, беше създадено по времето на Солана и всъщност трябва да подпомага работата на госпожа Аштън, така че това не е истинска разузнавателна агенция. Те не събират енергия, а, <laughs> извинявайте, информация, а всъщност я анализират. Да, да, да, така правят всички служби за разузнаване. Те само анализират данни. Всъщност, те нямат правна основа, не се контролират от никой, така че ние въобще не знаем какво правят те, казва господин Албрехт. Председателя, току-що научавам за тази ситуация. Съжалявам, въобще не знаех, че това съществува. Така че сега се опитвам да получа информация от нашите служби, от секретарията и ако ми разрешите, сега ще ви прочета една информация, която току-що беше представена от секретарията. Да знаете, че между институционалното споразумение във връзка с предаването на конфиденциална информация, поверителна информация, засяга само външната служба АФИТ, но има и актуализиран вариант във връзка с външната политика и правосъдието, така че Либе, нашата комисия, има отношение към това споразумение. Аз не знаех нищо за него. Явно Афет са се занимавали с това. И сега само за ваша информация, тъй като чухме притеснения, чухме определени съмнения. И добре, информирах ви, така че можем да направим представяне на работен документ във връзка с взаимоотношенията между практиките за наблюдение в Европейския съюз и САЩ и разпоредбите за защита на данните на Европейския съюз. Ще дам думата на господин Мораес и господин Албрехт, който е докладчик в Сянка. Кой от вас би искал да вземе думата? Заповядайте, господин Албрехт. Колко минути ми давате? От вас зависи, малко закъсняваме, но може би ще трябва да имаме възможност за задаване на въпроси и отговори, така че ако искате, заповядайте. Да, да, просто исках да зная. Ще се справя в рамките на две минути. Този работен документ очертава практиките, свързани с масовото наблюдение. Е, ще припомня, това го припомням, за да знаете за какво става въпрос такива практики в ЕСА и САЩ и от друга страна очертава законодателството, свързаното с защитата на личните данни, първичното право и правото свързано с защитата на данните. Като цяло, държавите членки са задължени да спазват европейското право, първичното и вторичното има специални разпоредби за защита на данните. Може ли да изключите микрофона си, така че да не ви чуваме телефонния разговор? И така, има законодателство, свързано с защита на данните, законодателство, свързано и с противодействие на киберпростъпността включени е аспекта за националната сигурност, изключено е от вторичното право. Все още има дебат дали тази препратка или това изключване на националната сигурност е удачно, колко далеч може да отиде то. И тези мерки за наблюдение да не бъдат част от разпоредбите. Има разпоредби, които се отнасят до всичко и до областта, свързана с националната сигурност, но обхваща и законодателството за защита на данните. Трябва да се определи обхвата на националната сигурност и е необходимо ясно ам, да заявим, че националната сигурност на трети страни е, не може да бъде изключение от европейското законодателство и от вторичното законодателство на Европейския съюз. Може да бъде е, изключено само от националното законодателство. Трябва ясно да се заяви, че държавите членки трябва да е, спазват европейското законодателство и вторичното европейско законодателство. Е, Освен това, трябва ясно да се заяви, че правилата защита на данните трябва да бъдат изпълнявани надлежно, така че да бъдат спазвани основните права и правата на човека. Има и конвенция, обхващаща тези мерки и е, правните разпоредби, свързани с е, тях. Те не са изчерпани изцяло застъпени нито а, в вторичното законодателство, нито в разпоредите свързани с националната сигурност. Преговаряме по рамковото споразумение между ЕС и САЩ, свързано с защита на данните в областта на полицейското и съдебно сътрудничество. Разбира се, законодателството е на лице, но ам, всичко зависи от правоприлагащите органи. Има конвенция, е, конвенция за киберпрестъпността, има и друга конвенция на съвета на Европа. Те трябва да играят роля в е, прилагането на принципите за защита на данните. Ам, и да си имат предвид и ам, при дейностите на ам, трети страни в областта на националната сигурност. Така, съгласно член 6 от Конвенция за защита на, на човешките а, е, права, а, е, личните данни са неприкосновени. Ам, има и други заключения, които мога да направя, но в момента ще спра, тъй като нямаме време. Благодаря ви. Някакъв а, е, коментар Колегата беше доста обстоятелен, няма нужда да добавя нищо. Председателят говори без микрофон. Иска ли някой да вземе думата? Не. Преминаваме към следващата точка. Така че наваксваме времето. Наваксваме пропуснатото време. Преминаваме към сесия трета въздействието на масовото наблюдение върху ам, поверителността на информацията между адвокатите и техните клиенти. Добре дошъл! За нас е чест да сте тук. Господин Джонатан Голдсмит е генерален секретар на съвета на юристите, адвокатите и на адвокатските колеги в Европа. Със съкръщение CCBE. CCBE оповести своето становище през октомври за това, че масовото наблюдение има негативно въздействие върху адвокатската колегия и се отразява негативно върху върховенството на закона. Така че, господин Голдсмит, моля, имате думата. Благодаря. Трябва е, нямам против да говорите още по-бавно, защото чакам е, слайдовете да бъдат е, включени към екраните. Благодаря ви, че ме поканихте да говорите от името на и e. Това е съвета на адвокатите и на правно, правните общества в Европа. На тази карта може да видите докъде се разпростират е, нашите членове. Е, има пълноправни членове, има и е, членове, които са само с статут на наблюдатели. Над 1 милион адвокати са обхванати от нашата организация. Важно да се запази поверителността на информацията между адвокатите и техните клиенти, но този принцип беше нарушен следствие на разкритията, свързани с масовото наблюдение. Ако аз съм адвокат на Едвард Сноуън, какви гаранции има за конфиденциалния характер на отношенията между адвоката и неговия клиент. Няма такива гаранции. Видяхме ем, какво беше въздействието на всичко, което се случи. Е добре ем, да видим какво ем, изисква професионалния дълг, свързано с повери... поверителния характер на отношенията между адвокатите и техните клиенти. Естеството на поверителността също трябва да се вземе предвид. Има професионална тайна, която трябва да се спазва. Нещо, което е защитено от законодателството, от наказателно-правните кодекси, от Конституцията. Нещо, което е повтаряно многократно в решенията на Съда на Европейския съюз, от Съда ам, за защита на човешките права. И има много неща, които могат да се кажат. Първо, говорим за конфиденциалност на отношенията а, между адвоката и техните клиенти. Тук говорим за правата на гражданите. Целта е да се защитят клиентите и да се гарантира, а, че администрацията функционира безпрепятствено. Клиентите трябва да могат да говорят с своя адвокат, да кажат цялата истина без да се притесняват и тази информация да е поверителна. Може да има някои смут смущаващи факти, които не трябва да излизат в публичното пространство. Има Значи, когато а, клиентите говорят своите адвокати, от техен интерес е да кажат всичко, цялата истина, всичко свързано с съответния случай. Така че целта е да се защити клиента, и а, това е много важно, за да се гарантира правилното а, функциониране на правосъдната система. Трябва да има равнопоставеност между страните. Това също е един признат принцип в а, всички аспекти на правосъдието цялата кореспонденция, цялата информация, която протича между адвокат и клиент, между адвоката и клиента, трябва да е поверителна не трябва да се унищожават доказателства, да се изфабрикуват нови доказателства трябва да се гарантира, че правосъдието функционира както трябва. Тези права не съществуват за, отделни, за отделните лица. Защо Сноудаун е нарушил своята, своето задължение да пази професионална тайна и е публикувал цялата информация? Но такова нещо не съществува само за господин Сноудън. То съществува за всички нас, за гражданите, за обществените блага. Ето защо а, Независимо колко сериозно е престъплението, както знаем, колкото по-сериозно е престъплението, толкова по-добре трябва да се ам, контролира начина по който функционира правосъдието. Говорим а, и за случая Сноудън, в който шпионирането има въздействие върху гражданите. Говорим и за търговски тайни. Те обаче са тайни на отделните предприятия. Те също могат да бъдат шпионирани и в интерес на правителствата е понякога да имат достъп до търговските тайни. Може да е някаква тайна свързана с технологии, ам, може да бъде военна тайна или може да е обща търговска тайна, която е свързана с чужди предприятия. всички тайни минават през офисите на адвокатите. Те могат да се окажат а, тази слаба брънка в веригата, да не предприемат необходимите мерки. Затова ние трябва да се погрежим за това адвокатските кантори да предприемат а, необходимите мерки. Относно професионалната тайна. И каква е връзката тогава между професионалната тайна и демокрацията, за която се безпокоим толкова много? Като цяло, Демокрацията дава възможност на хората да гласуват, но знаем, че демокрацията е повече от правото да се гласува, обхваща и гражданското общество и определени механизми в гражданското общество. Механизмите, на които разчита демокрацията, е възможността да, да коригира своите е, грешки, да, да е, противодейства на диктаторски режими. Е, има и много различни механизми, които са създадени в демокрациите, за да възпрепятства допускането на грешки. Парламент е един такъв орган. В Обединеното кралство също парламента се противопоставя на правителството, когато е необходимо. Пресата също играе такава роля и съдилищата. Ако парламентът се провали, тогава адвокатите и съдилищата се превръщат в много важен инструмент за коригиране на допуснатите грешки. Има един много скорошен пример, който мога да приведа тук. той е свързан с Мърдок и публикациите в негов вестник. въпреки че членове на парламента и, а, и журналисти работиха за това да бъдат премахнатите, а, да бъдат премахнати лошите практики. А, това беше направено също и в съда от адвокатите. хората бяха стреснати, защото ставаше въпрос за много известни личности. Те не знаеха какво ще се случи по-нататък. Казвам, че грешките могат да бъдат поправени, когато клиента има доверие в своя адвокат и е сигурен, че той няма да публикува информацията, която му е дадена от клиента. Сега преминаваме към сърцевината на това, което искам да изпратя като послание към вас. Са поверителни характер отношенията между адвоката и клиента. Изгубена е много голяма част от върховенството на закона и от доверието като цяло между ам, отделните страни. Това се отрази и върху общуването между адвокатите и техните клиенти. Има примери в Съединените щати в а, които войници разполагат с някаква информация, продават я, могат да бъдат засегнати много интереси. И това е много обезпокояващо, защото голяма част от демокрацията ам, е ам, изгубена. Ние не знаем а, как а, да съветваме нашите адвокати, а, как те да осъществяват комуникация по такъв начин, че тя да е а, защитена. съществена а, част от етиката и професионалния дълг на адвокатите е била унищожена. И това е в ущърп на нашите граждани. Нашите а, препоръки. Те са а, в, а, в два аспекта. Правни решения и технически решения. На европейско ниво е а, важно да бъдат защитени. А, интересите на гражданите и те да бъдат предпазени, да не, да не бъдат обект на масово наблюдение. Шпионирането е добро нещо. Защитаване. Това е нещо, което се прави на национално ниво, но на европейско ниво е добре да бъдат изготвени стандарти Знаем, че националната сигурност не е в компетенциите на Европейския съюз, но е добре да има някакви стандарти, да бъдат изготвени минимални стандарти на европейско ниво, свързани с масовото наблюдение и националната сигурност, да бъдат взети предвид и техническите решения, да има гаранции за това, че електронната комуникация, изчисленията в облак ще бъдат защитени и сигурни и няма да се наруши поверителния характер на отношенията между адвокати и клиенти. Председател. Благодаря ви за вашето изказване, за това, че ни информирате за това с какво се занимавате в европейски мащаб във вашата организация? Има много рискове, свързани с поверителния характер на отношенията между адвокатите и клиентите. Тук става ясно, че Нещата са доста сериозни. Сега да преминем към въпросите и отговорите. Е, ще обединя въпросите си, тъй като няма много е, време. Е, бяха изразени безпокойства, свързани с привилегиите между адвокатите и техните клиенти. Много ясно изложихте вашата позиция и няма какво да ви питам по това, което казахте. Но нещо, което стана ясно вашето изказване, нещо, което установихме в посещението ни в Вашингтон то е свързано с, с привилегиите между адвокатите и клиентите и изтичането на а, промишлена информация. Имаше различни твърдения, свързани с това, че а, информацията се предава от Агенция за национална сигурност към правоприлагащите органи, тези, които се занимават с борба с наркотиците или някакви други. адвокатите, които работят в Европа и имат контакти с тези в Съединените щати. Случва ли се това? Не се случва ли се? Не се ли случва? Има ли някакви компрометиращи факти, дали има някакви механизми да се преодолее това. Това се случва, защото има твърдения, очевидно. Тук бяха споменати и хората, които подават сигнали. Това е интересно, защото това са твърдения и а, ние искаме да знаем каква е вашата позиция. Госпожа Ентфелд, след това господин Албрехт и така. Е, имам няколко въпроса. Аз не съм правен експерт, но а, целевото наблюдение или подслушването на а, на разговорите между адвокати и клиенти. Имало е много такива случаи, отнесени към съда. И това се случва масово такъв тип подслушване на разговори между адвокатите и клиентите. И това е част от допълнителната информация, която те получават. Дали това е законосъобразно, дали е възможно да подведете подговорно самото правителство или разследващи разузнавателните служби. да речем, ако вашата информация а, е била прихваната помежду другото, дали ви имате право да а, се обърнете към съда относно ам, професионалната тайна? Тя може би се отнася и до други професии, да речеме, да се отнася и до лекарите. и до журналистите, но все пак адвокатите и лекарите са друга категория. И отново, ако а, общуването между лекарите и техните пациенти ам, е прихванато от разузнавателните служби, помежду другото, какво се случва тогава? внимателно слушах, когато вие представихте вашите три препоръки. Имате ли а, готови предложения за нас, които ние можем да предложим на Европейската комисия? Господин Албрехт. Uh, uh, Аз ще задам въпроса си във връзка с току-що зададения. Вашите три препоръки, вашите препоръки, тя... първите две са свързани с изменение на договора, а пък другата, господин Валтер, тук, който беше наш гост, практически обяви за невъзможна. Тя, значи, допадат ми вашите предложения, но пък трябва да кажа също, че те са така, нещата доста по-проблемни от теб, Софи. Тук не става въпрос само за случайен улов, така да се каже. Е, на, на, на, на тези организации е, вече не им пука кого всъщност анализират. Те просто масово гребат информация та дано намерят нещо. И е, фактически е, трябва да сме наясно, че при новите методи е, на събиране на информация всъщност няма възможност да се отсее, да се диференцира и съответно е, да, някой да се позове на правото си на неприкосновеност. Е, програмното осигуряване на, на такова едно подслушване е, е, е разработено така, че, че събира всичко безразборно. Е, е, и наистина тук, е, както каза нашия председател, без съмнение става въпрос за червен картон. И този червен картон трябва да го вдигнем. Трябва да бъде показан този червен картон, защото наистина непоправима щета е нанесена на поверителността на отношенията между хората. Ние наскоро приехме тук директива за правото на достъп до адвокатска защита, в която категорично се потвърждава задължението на държавите членки да спазват поверителността на клиентските отношения. is whatever we do, we always come back to the point that there is the huge black hole of national security where member states obviously can do everything. И да, е, независимо от това обаче, е, държавите членки оказва се, могат да правят каквото си искат. И непрекъснато трябва да се задава въпроса у дома е, на държавата, спазва ли тя конвенцията за Европейската конвенция за правата на човека. Или, нали, когато става въпрос за националната е, сигурност. Е, какъвто беше случаят в Великобритания, когато британската послушвателна служба е, се позовава на, на националната сигурност за послушва наляво и надясно. To the uh, application of the rules which we already have since I don't know how many years. So uh, that is that is I think where we need to focus on when it's about this Uh, и, и вече на европейско равнище въпросът е за прилагането на нормативната уредба, която действа в Европа. И пак, що е то национална сигурност и как да се, как да се тълкуват изключенията? от права като правото на достъп до адвокат и до, до тайната на гаранция на, на, на тайната на отношенията между клиент и адвокат. И на мен ми се струва, че в това отношение уредбата не е изчерпателна. А по първи въпрос, разбира се, за изтичането на информация, ние естествено не можем да, да, да, да седим с кръстени ръце. Нашето отношение към поверителността на клиентската информация е абсолютно, безусловно. И, и дори по законодателството за предотвратяване прането на пари, съгласно което юристът, адвокат е длъжен да оповестява известни свои подозрения – е, на правоохранителните органи е, също поражда нашите възражения и даже ние се опитваме да отменим е, съответните разпоредби. Сега, във всяко национално законодателство, разбира се, има изключения, поставен под заплаха е човешки живот, но, но по подобно безразборно изтичане или прихващане от страна на правоохранителните органи на тайните на когото и да било, е нещо, което абсолютно не, не можем да приемем. Е, въпросът на госпожа Инфелд за подслушването и за това дали то е незаконно или, или не. Отговорът на този въпрос определено ще зависи от вътрешно законодателната уредба на всяка държава членка. Ние по-настоящем проучваме, всъщност е, почти приключихме работата по едно проучване, посветено на възможностите, които държавите членки по вътрешното си законодателство имат да нарушат клиентската тайна. Нали, ние е, имаме безусловно отношение, но разбира се, съгласно националното законодателство има изключения. И значи общ отговор не може да се даде, законно ли е това или не. Е, нещата е, ще зависят от конституционната уредба, дори професионалната тайна се регламентира по, по различни начини. В някои страни а, на национално конституционно равнище а, или в наказателния кодекс, или, или а, чисто по, по а, процесуалния а, кодекс за допустимост на доказателствата. А, но а, в край на краищата трябва да се чете Европейската конвенция за правата на човека – в съответната част, там 6-7 е, член е, кой беше. Тя е много полезна, конвенцията, като обща защита и, и в крайна краща, разбира се, може да се стигне до Европейския съд за правата на човека с жалба, но разбира се, преди това трябва да се огледа националното законодателство. Сега, е, професионалната тайна въобще и в сравнение с адвокатската както казах, за адвокатите тайната е гарантирана в националното законодателство на всяка от държавите членки. Но това е единствената професия, която се ползва с такава защита. Но предполагам, че, че в други професионални отношения са, са предвидени е, такива е, гаранции. Сега, по-нататък ние можем да, да помислим дали не бихме могли ние в, в нашата структура, в нашата организация да изработим някои, някои стандарти, ако, ако това би ви, би ви свършило работа. Нали, а, казахме, че няма общо европейски равно а, правомощия. Има ли смисъл да се захващаме с това? Лично аз смятам, че въпросът за правомощията е безотносителен. Това не отменя необходимостта от разработването на стандарти. Съвета на Европа е разработил маса професионални стандарти. Нали, с чисто препоръчителен характер, нали, без, без, да има, без да има правомощията да се намесва. Е, така че е, е, разработването на стандарти винаги е нещо полезно. За сега и за напред. Край на кращата, някой ден правомощията могат да се променят. Така че ние с удоволствие бихме съдействали е, на едно от такова начинание. И последното на, е, мисля, въпрос зададен от господин Албрехт. Нали, а, е, а, за това, че всичко масово се събира и няма възможност да се диференцира. На техническо равнище, макар и да не съм специалист, това не може да бъде вярно. Технически всичко е възможно. Значи трябва да има такава възможност. Ако се признава поверителността на отношенията между адвокат и клиент. Нали, сега, разсъждавам на глас, така и из, измислям си. И, и, и ако един юрист в своите електронни е, съобщения, в електронни си кореспонденция за своя клиент, е, въведе някакъв особен код, който да маркира съобщението като поверително, то би могло да бъде отсято от системата. Значи технически нищо не е невъзможно. Да, благодаря ви. Благодаря ви за, за съдействието. Само да обявя, че следващата седмица в Страсбург ще подновим работата си по този въпрос на 9 декември 7.30. Залата, о, не знам коя зала. Не знам коя зала в Страсбург. Някъде в Страсбургския лабиринт е, ще е залата. Ще вие съобщят своевременно. Благодаря.